Скъпи колеги, моля заемете местата си. Започваме редовното заседание на Комисията по бюджета. Моля да ни извините. Извинете ме и мен, и координаторите. Просто нашето заседание продължи по-дълго от предвиденото, но в крайна сметка аз съм виновен, защото не успях да канализирам заседанието. Искам да ви кажа, че точка номер 6, по която трябваше да гласуваме днес, ще бъде гласувана утре в 10.45, тъй като докладчика отсъства днес след обед, но пък ще бъде тук утре сутринта. Точка 13 по искане на госпожа Трюпел, която е в друга комисия, ще бъде разглеждан утре сутринта. Точка 15. Включваме и нов трансфер към Екосок. Това е първото изменение в бюджета за 2016 година. Това са промените в дневния ред. Надявам се, че сте се запознали с протоколите от заседанията на 15 и 16 март, че нямате възражения и можем да счетем, че са приети. Току-що проведахме заседанието на координаторите. Бяха взети следните решения. Комисията излиза с становище относно споразумението за рибарство между Европейския съюз и островите Кук. Докладчик ще бъде представител на зелените. Доклад Рейги оценка на Европейския социален фонд за солидарност. Е НФ ще назначи постоянен докладчик по тази тема. Доклад ли бе за система за вход и изход, влизане и излизане. Е НФ ще поема отговорността за изготвяне на доклада. Госпожа Холмайер ще бъде докладчик. Делегацията, която ще посети Гърция, политическите групи се споразумяха да посочат членовете на делегацията до 17 май. Две посещания ще има, едното в Гърция, едното в Ливан, и Йордания, както знаете. Основната задача е да бъдат разгледани бюджетните аспекти, за да могат да бъдат оцепени приноса на а, помощта на Европейския съюз и средствата, които са отпуснати следствие на миграционната криза. Ще имаме и изслушване относно а, този проблем, като се наблегне на бюджетните аспекти и делегиран акт на комисията относно продължаване на гаранциите за Беларус от Европейската инвестиционна банка. Преди да излеземе с становище, ще поискаме а, допълнителен срок от два месеца, за да прецениме дали делегираният акт е уместен и за да се запознаеме с състоянието на нещата, като обсъдиме проблема с колегите от АФЕТ. Това са решенията, които исках да ви съобща. Сега ще дадем думата на съдокладчиците относно разглеждането след изборите на многогодишната финансова рамка. Благодаря на Ян Обрихт и госпожа Тома, Тома за отличният документ, който ни предоставиха за разглеждане. Кой от двамата ще започне с коментари. Ян Обрихте, имате думата, благодаря господин председател. Ще си поделиме представенето. Ние отговаряме за отделни части от инициативният доклад. Нека ви припомня, че Съгласно законодателството, с което разполагаме, Европейската комисия е задължена да излезе с, с средно, меж, междинно раз, преразглеждане на МФР до края на 2016 година. Целта е да се от, оцени състоянието на нещата, на МФР, в включ, включително и състоянието на всички политики в тяхното финансово отраж... изражение. Очакваме от Европейската комисия да излезе с този документ, в който да се представи състоянието на изпълнението на европейския бюджет в различните политики и този доклад ще бъде обсъден, гласуван в съвета и раз... чак след това обсъден тук в парламента. По силата на договора ние нямаме много важна роля, но от друга страна става дума за един много важен документ. За това ние поехме инициативата да излезем с доклад по собствена инициатива. След този преглед и ако е необходимо, ще, ще се помисли евентуално за изменения на МФР. По тази причина ние предлагаме да обсъдиме състоянието на нещата. Излизаме с един документ в 4 части. Първата част законодателната рамка и, и евен, какви евентуални из, изменения биха били е, уместни. Значи първо преглед, второ какви промени са необходими и какви са перспективите и необходимите промени след 2020 година. Не подходихме догматично към този документ, не, не смятаме, че трябва, от самото начало не смятахме, че преразглеждане е необходимо но след е, дискусиите, работата в групите му ниторинг, е, както и след изслушването за финансовите инструменти, най-вероятно ще излезем със становището, че подобно преразглеждане е абсолютно необходимо тъй като са необходими, необход, е необходимо да се въведат спешни промени и да се направят корекции в бюджета, в структурата му, както и различните механизми за управление на бюджета. Също, също така да се изменят някои нормативни уредби, свързани и на които почива бюджета. Това обаче трябва да стане колкото се може по-скоро, не трябва да губиме време, тъй като остават само 4 години, 17 до 20, така че не можем да, да чакаме до 2021 година, за да направим това. Същевременно и комисията и съвета като че ли фокусират предимно на периода след 21 година. Така че е, според мен е, това е важно, но а, като, като и от друга страна, като че ли има и някакво така мнение, че с междинния преглед ще се уредат всички проблеми, които не са намерили решения до тук. Това също е странно сега. Какво искаме? Да обсъждаме и да не променим нищо или да се направят промени? Така че ние като докладчици предлагаме промени. Така че в качеството си на докладчици в ние излизаме с доклад по собствена инициатива, който всъщност е политическото становище на Европейският парламент и първа стъпка към един обществен дебат за рамка е МФР до 20, 20 и след 21 година. И след юли смятам, че трябва да продължиме да работим активно продължение на целия процес. Това е политическа позиция, политическо становище. Има и някои аспекти, които не са, на които не е наблегнато, защото смятаме, че това е работа на специализираните комисии. и Има само няколко забележки за вътрешна политика или селско стопанство, защото смятаме, че самите комисии трябва да излезат с по-задълбочени становища. Очакваме техните изменения а, по тези теми. Аз не, ние не смятаме, че комисията по бюджета трябва да иззема а, правомощията на специализираните комисии. Просто ние сигнализираме, ние е, посочваме, но не развиваме тези теми. А колкото до състоянието на нещата, дам думата на госпожа Тома, която ще ви продължи. Благодаря, госпожа Тома. Тома, имате думата. Благодаря, господин е, председател. Както казан съдокладчика докладчика Ян Олбрихт, работихме без така пред, да имаме предварително становище по нещата, макар и да предупредосещахме предусещахме някои а, насоки. Целта беше да направиме, да, да, да снемеме някакси анамнезата на бюджета, да видиме какви са предложенията и какво какво е било изпълнението спрямо а, първоначалните предвиждания в продължение на двете години и в текущата година. Установихме, че сме изправени пред доста тежки бюджетни ограничения и а, проблеми. А, първо, е, мигрантската криза или по-скоро е, беженската мигрантската криза, която не беше предвидена в момента на приемането на е, МФР и поради, поради която някои суми трябваше да бъдат а, увеличени значително, а, като а, имаше надвишаване на тавана на функция 3 с милиард и половина, не само за приемане на мигранти, но също така разходите за Фронтекс и за други механизми. Беше създаден един механизъм за спешно реагиране, специално за Гърция. В функция 4 също имаме надвижаване на тавана, макар и не е толкова значителен. При с за създаването на е, попечителски фондове, които са извън бюджета, като очакваме с финансиране, външно финансиране, но не знаеме дали това наистина ще стане. Става дума за емисия на облигации, които ще финансират тези фондове. Също така Споменаваме и кризата в инвестициите. поради която трябваше да бъдат взети спешни решения още с, след съставането на новата комисия. Поради това бе е, прият така наречения план Юнкер, който също направи някои пром... промени в е, бюджета, като бяха е, намалени средствата за едни от най-успешните програми, като тази за научни изследвания или за свързване на Европа. Тук, значи, тук две, е, бюджет, да, бюджетни, две бюджетни линии бяха урязани доста значително. Както и а, също така отбелязахме и това не е ново кризата на плащанията. Комисията така изглажда нещата, но от 2010-2011 сме свидатели на раз, разгръщане на тази криза и макар част от неплатените фактури да са вече изплатени, но е възможно да, да се изправим отново пред голямо голям брой неплатени фактури и ще бъд, всъщност това ще означава един а, значителен бюджетен дефицит. дефицит. Значи от една страна имаме до, а, разрастване на разходите за сигурността, интеграция, приемане, миграция и знаете, че инициативата за младеща бе програмирана за две години. Тя по, принцип, тя, по, тя по принцип не беше предвидена да продължи между 2016 и 2020 година. А, надявахме се, че ще можем да продължим финансирането на тази програма. И, но въпреки, че е, безработицата сред младите не е спаднала, 2016 година остава така наречена бяла година, неутрална година. Маржовете по принцип са използвани така почти до край, а ние не сме още на средата на Мефере, и е, за съжаление очакваме следващите години да не ни дадат никакви допълнителни маржове или възможности. Така че след като направихме един обстоен преглед на периода 2005 14-15 и на текущата година, установихме, че има доста голямо разминаване между бюджетните предвиждания и състоянието на нещата в момента. Още повече, че е, новите приоритети не заместват е, други приоритети и същевременно нямаме нито увеличаване на инвестициите, нито намаляване на безработицата сред младите. Така че ако се придържаме и към член 2, това означава е, незабавно и е, неизбежно преразглеждане на разпоредбите на е, МФР. Е, след това ще, разбира се, ще опишем всичко това в е, инициативния доклад. Но прегледа на състоянието на нали, нещата изисква преразглеждане през 2017 година. Това са нашите заключения по въпроса. Excusez-moi, Pardon Все още не съм приключил. Има още две части. Едната ще представя аз, другата госпожа Тома, казва господин Олбрехт. Ако заключението е, че се нуждаем от преразглеждане, а вие виждате в доклада това, което ние смятаме, че задължително трябва да бъде преразгледано. Та, нека ви обърна внимание на кредитите за поети задължения. Това са пари, отделени за фонда за стратегически инвестиции. Но тук са и задълженията във връзка с инициативата в областта на младеща, която приключи, както вече казахме. промяната на максималните граници на функции 3 и 4. Относно кредитите за плащания. С оглед избягването на кризата, свързана с плащанията. Ами неизбежно е да се преразгледат максималните граници, таваните – това ниво на плащания ще ни постави в изключително трудна ситуация. Не желая да навлизам в подробности в това отношение. Мисията е невъзможна. Предлагам, извинете, да включим в бюджета всичко, което е свързано с излишъка. Според нас това е мисия невъзможна, тъй като реакциите ще бъдат доста категорични в това отношение. Излишъкът обаче според нас трябва да остане в бюджета. Предлагаме също така да се променят правилата във връзка с различните инструменти за гъвкавост. Това е свързано с времето, разбира се, изисква време. Нямаме достатъчно гъвкавост сега в рамките на МФР. Това е обяснено и в бюджета. Обясняваме точно за кои инструменти говорим и как да замеряваме да променим правилата. Подчертаваме също така значението на упростяването. Финансовите инструменти ще обсъдим утре. Нуждам се обаче не от символично упростяване, от значително такова. Всяко упростяване до сега е водило до все по-сложна система. Смятаме обаче, че неизбежно сега трябва да направим някакво упростяване, включително относно финансовия регламент. Промента трябва да покаже политическа воля. Нека да покажем, че сме готови да работим заедно, за да променим регламент. Да може той да е по-простичък. Ако нивото на изпълнение на политиката на сближаване е ниско, на какво се дължи това? На регулаторната рамка ли? Ако да, тогава трябва да опростим колкото се може по-бързо. И трябва да го направим сега, а не да го отлагаме за след 2020 година, защото това не е сериозно. Предлагаме също така да обсъдим финансовите инструменти. Какво ще правим с тях? Възниква въпроса. Кои инструменти трябва да бъдат опростени сега, незабавно? Няколко са елементите. Максимални граници, правила, упростяване. излишъка. Това са все елементи, които предлагаме да се променят сега. Това е за втората половина на МФР. Има и някои предложения за периода след 2020 година. Госпожо Тома, заповядайте. Госпожо Тома, казва председателят, заповядайте. Да. Казахме си, че не може всичко да бъде уредено в момента на прегледа. Доста амбициозни бяха целите ни, дори за самия преглед. Някои от тези цели трябваше да ни доведат до по-задълбочена дискусия. Някои елементи можеха да се обсъждат само в рамките на прегледа. Същевременно обаче неизбежно трябваше да повдигнем всички релевантни въпроси. Предложихме няколко неща. Първо, във връзка с продължителността. Този елемент беше оспорван по време на преговорите на за МФР продължителността на тази финансова рамка не е свързано с 5-годишния мандат на парламента и на Европейската комисия. Затова ние предложихме компромисно предложение, ако мога така да го наредка. Компромис между изискването за 5 години, което отговаря на мандатите на комисията и на парламента. Също време обаче, с оглед на видимостта в дългосрочен план, предлагаме продължителност 5 плюс 5 с оглед на инвестициите в рамките на политиката на сближаване, общата селскостопанска политика и така нататък. Т.е. да се направи разграничение между елементите, за които се нуждаем от по-голяма видимост, в този случай да се прилага периода 5 плюс 5, а иначе продължителността да бъде 5 години. Основният бюджетен принцип като че ли бе забравен от известно време. Кой е този основен принцип? единството на бюджета. Обсъдихме преди малко въпроса за доверителните фондове и за всички фондове, които са външни за европейския бюджет. Това са фондове, които не се подлагат на същата процедура по контрола от страна на Европейския парламент. Напомняме също така принципът за баланс – този принцип като че ли също бе заправен с оглед на проблемите с плащанията. Единността на бюджета и универсалността му са принципи, които дават възможност за годишна корекция в бюджета. Принципа на прозрачност и така нататък и така нататък. Това са принципи, които напомнихме, както вече казах като същевременно предлагаме да помислим върху нови инструменти за гъвкавост. Дадохме си сметка, че вече съществуващите инструменти не отговарят на изискванията. Например, инструмента за хуманитарната помощ, той е насочен само към трети държави. Доста ограничения има с оглед на възстановяването на сумите, например. Така наречения марш за спешни ситуации и така нататък. Та предлагаме да се преразгледат инструментите за гъвкавост, за да може да бъдат по-лесно използваеми. Това отговаря и на исканията на Европейската комисия – Европейската комисия заяви, че механизма за Турция е много по-гъвкав. Това се дължи на факта, че инструментите, които предвиждаме в рамките на нашия европейски бюджет, не са достатъчно гъвкави. Това са нашите предложения. Господин Обрихт в началото каза, че желаем да преразгледаме МФР, защото това е необходимо. Но не трябва е, да попадаме в клопка. Да не тръгваме от 1 януари 2017 година е, да започваме дискусията за новата многогодишна финансова рамка но да не попадаме и в друг един капан, а именно в рамките на прегледа на МФР за този период да отложим работата си за новата МФР до безкрай. по смисъла на член 2 от финансовия регламент сме доста амбициозни. Искаме хем да има преглед на настоящата МФР, така и дискусии, амбициозни дискусии във връзка с новата МФР. Максималните граници безспорно са важна част от бюджета, но те се изискват и съответните ресурси, нови такива. Осъзнаваме, че Европейския парламент не може да изисква повече от държавите членки, без сериозно да помисли откъде ще дойдат ресурсите. Не навлизаме в подробности в доклада по този въпрос, но все пак приключваме с него, а именно въпросът за собствените ресурси. По време на преговорите през 2013 година неизбежно възникна въпроса за собствените ресурси. Това са структурен и структуриращ елемент. Без собствени ресурси не може да има преглед на настоящата МФР, не може да имаме каквито идеи е амбиции относно бъдещата МФР. Благодаря. Cette fois, c'est bon. Председателя, този път приключихте. И дойде време за благодарности. И аз бих искал да благодаря и на двама ви за проекто доклада. Той наистина е забележителен. Вие не го предоставихте. Нека отново да подчертаем колко амбициозни сте по отношение на МФР и как отчитате рамката и бюджетната действителност. Разбира се, рискът от разочарование съществува и си остава, но все пак ви очертавате път напред, за което ви благодаря. Сега нека да чуем мнението на членовете на комисията. Пред себе си имам списък с тези, които поискаха думата. Господин Фернандеш. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria dar os parabéns. Благодаря, господин председател. Първо, поздравление за докладчиците за отлично свършената работа. Освен това, поздравления и за амбицията им. И също така за реализма им. Те се обръщат към реалността с, с ясен поглед и съответно правят съответните заключения. А те са, че е необходимо да се направи преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Ако отричаме този факт, означава да си затваряме очите пред реалността. За да използвахме максимално инструмента за гъвкавост, практически в пълния му размер. Сега трябва да се разгледат въпроси като фонда за Африка, за подкрепата за бежанците, другите фондове в Европейския съюз. Всички те е, показват, че трябва да се преразгледа рамката. И Европейската комисия следва да признае този абсолютно очевиден факт. И се надяваме, че и съвета няма да го отрече. Никога не е полезно да се затваря мълчите пред действителността. А също не бива да забравяме, че е, характера на бюджета е, е уникален, т.е. той е, трябва да разходите трябва да отговарят на приходите. Но ако нямаме и съответната а, гъвкавост, ще се, се отнасяме неравнопоставено към останалите политики. В такъв смисъл гъвкавостта е от ключово значение. Парламента настоя именно за този инструмент и ако не го бяхме направили, не знам как щяхме да се справим с всички моменти, в които се налагаше да реагираме по спешност. Включително и с фонда за стратегически инвестиции на плана на Жан-Клод Юнкер. В пълна мяра трябва да се използва възможността за гъвкавост. От а, различните глоби трябва средствата да, да влизат в бюджета и след това да се пускат в съответните потоци. Съда налага а, глоби и те трябва да влизат в европейския бюджет, а не да се връщат на страните членки. Всички ангажименти за плащания трябва да бъдат използвани и не могат да изчезват. Ако не са използвани е, ангажименти за плащане или не могат да се оставате така да бъдат загубени тези пари. Ние всички заставаме зад демократичната легитимност. Мандата на парламента е 5 години, е, както и на комисията, и той трябва да съответства на многогодишната финансова рамка. Това обаче не може да се получи, защото започват да се точат преговорите година, година и половина, във всички случаи прекалено дълго. И заради тях никога не може да се получи това съвпадение на мандата с финансовата рамка. В кохезионната политика правилото е N плюс 3. Страните членки решиха да е така. И за това е, е, не е ясно кога ще се получи съвпадение на мандатите и разгръщането във времето на многогодишната финансова рамка. Интересно е да чуем какво е мнението на комисията за преразглеждането. Съгласни ли сте с нас? Кога ще направи комисията оценка за МФР? какво очаквате вие е, като промяна, за да може и ние да се съобразим и да отговаряме на изискванията на, действителност, на действителността. Господин Манка има думата. Велики, а веми добри кус. Благодаря и на двамата докладчици. Много, много добре свършена работа, както изтъкна и колегата Фернандеш. Може би е, изхождам от малко идеалистични позиции, но само ако подхождаме по тази начин, ще можем да постигнем резултати. Действително, излишъкът, напълно вярно е това, което се коментира за излишъка. Не може всяка страна да се бори всяка година да получава възможно най-много обратно. тези средства трябва да се използват и Европейския съюз няма нужда да мисли за преразпределяне и връщане. Разбира се, необходимо е да се направи анализ за положението и в Европейския съюз, и по-широко в света. В момента като че ли се случват много проблеми едновременно. Кризи, които се случиха едновременно, безработицата ни кара да използваме всичките си средства, за да се справим с проблемите. Фонда за стратегически инвестиции и други могат да бъдат полезни за раздвижване на инвестициите и растежа, но също така трябва да се борим с неплащането на данъци. Да помагаме и на МСП. Казвам това, защото има и други инструменти, които могат да се използват може да се използват тези инструменти, за да се удържи инфлацията възможно най-ниска. ЕЦБ планира финансиране, което да даде възможност да се инвестира в дейности като енергийна ефективност на сградите и други. Господин Драги заяви, че има идеи, които си струва да бъдат обсъдени. Може би ние в нашата комисия бихме могли също да помислим. Парите от ЕЦБ трябва да бъдат използвани в тежки моменти по най-добрия възможен начин. В такъв смисъл трябва да имаме стратегии за финансиране – и за Европейския съюз има няколко стратегически краткосрочни нужди, като например нуждата от финансиране, свързано с споразуменията с Турция. Има ли формулирани приоритети от ЕЦБ? Господин Левандовски, аз ще се изкажа от името на комисията ИТРЕ до голяма степен в, в духа на казаното от госпожа а, Тома и господин Олбрихт. Нямам голям оптимизъм за това, че бързо ще се опрости регламента за финансовите въпроси. Ние имахме е, е, доклад на госпожа Гресле, с която работихме съвместно, където се призоваваше да се положат усилия за това. Но нека да очертая какво за комисията ИТРЕ е най-важно. Защо искаме преразглеждане? Първо, е, средствата за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Те, е, той няма да се случи, ако не се преразгледа многогодишната финансова рамка. Е, също се е, говори от нашата комисия за свързване на различните програми. Е, 20, стратегия 2020, Косме, Галилео, Коперникос и така нататък. Всичко това са е, така е, бъдещи насоки за развиване на европейския бюджет. Също въпросът е, когато става дума за преразглеждане, ние трябва да е, отчитаме как се изпълнява бюджета. Проблема е, че изпълнението се забавя твърде много спрямо е, преразглеждането и оценката следва да бъдем в това отношение благоразумни, когато правим изводи и прехвърляме средства на базата на изпълнението на бюджета, защото до момента е, много малко от европейската финансова перспектива е изпълнено. Благодаря, госпожа Изабел. Благодаря. Госпожа Гардия Забан. А, поздравления за докладчика. Всички, искам изрично да подчертая, свършиха отлична работа. Много е, смислен и балансиран доклад. Ако съм на място на комисията, направо ще го взема и ще го представя като заключения. Там има предложения и краткосрочни, и дългосрочни, така че много, много добър, много, добър, много балансиран доклад между предложения, които абсолютно трябва да бъдат обмислени и е, се надяваме да бъдат прияти като предложения в, и промени за настоящата многодишна финансова рамка, но и също по дългосрочни от 2020. Предложенията за собствените средства за графика са много интересни. Надявам се те да не засенчат основните моменти с проблемите, които се сблъскваме сега. Предложенията са и амбициозни, и реалистични. Много ясно се очертава спешната необходимост да се промени многогодишната финансова рамка. Тази промяна не може да се отлага. А ако се е, отрича необходимостта от такава промяна, това означава просто да се отричат е, фактите от реалността. Парламента подчерта че е необходимо това преразглеждане, защото ние още когато приемахме многогодишната финансова рамка, обърнахме внимание, че ще има нужда от преразглеждане с забавяне на плащанията, с недостатъчното пари, средства за програмата за младежка заетост, а пък след това се появи кризата с бежанците, предложенията за плана Юнкер, така нататък. Тоест ние бяхме наясно, че е необходимо да, да има промяна, преразглеждане. Още тогава, сега това се е, става все по-ясно. И ключовия момент е гъвкавостта виждаме колко важно е да има поне някакъв елемент на гъвкавост. До момента той не е достатъчен. И после се поставя въпроса за упростяването. Всеки път, когато чуя тази дума, започвам много да се притеснявам, защото в момента, в който иск, започнем да въвеждаме упростяване, всъщност осложняваме нещата. В фонда за младежки гаранции там е много трудно. Замеделието също остават пари на изхарчени. И в много други фондове остават просто защото никой не е наясно как да ги използва. Така че много, много реално упростяване е необходимо. Thank you very much. And uh, I would also like to add my... Uh, Госпожа Моди, благодаря. Е, поздравления и от мен за докладчика, за много, много, докладчиците за много изчерпателната и подробна работа. Ако просто погледнем какво се случва с кризата на, с бежанците в момента, става абсолютно ясно, че е напълно задължително да се преразглежда МФР. Една хуманитарна криза е, се развива и в рамките на Европейския съюз и отвъд. И ние следва да можем да реагираме много по-ефективно, отколкото сме в състояние да го правим сега. Също е, колегата Левандовски коментира неща, с които съм напълно е, съгласна, именно че трябва да защитим е, средствата за Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Просто няма никакъв смисъл да взимаме пари от едни успешни програми за инвестиции за нашето бъдеще, да отнемаме средства. Това са съвсем различен тип инвестиции и да ги е, пращаме в съвсем е, други различни програми. И пак надали ще изненам, изненадам колегите. Е, въпроса с е, собствените средства трябва да бъде е, разгледан с, с е, цел да се помисли как да се преразпределят съществуващите средства за постигане на целите. И 5 плюс 5 преразглеждане на многогодишната финансова рамка е единствения модел, който би бил удачен, защото ако изведнъж се окажеме с една 10, годишна програма, примерно Хоризонт 2020 работи 7 години, и осигурените финанси осигуряват стабилност. А ако ако останеме с тези 10 годишни е, програми, в които само един път се, направя, се прави преглед, не е ясно доколко ще има този тип стабилност. Господин Жерар Дюпре има думата. Имате думата, господин Депре. Президент. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да се присъедина към е, колегите и да поздравя нашите докладчици. Този документ не само ми е ясен, аргументиран, но той е много приятен за четене. За мен беше удоволствие бих искал да поздравя госпожа Тома за амбицията, която демонстрира. Аз споделям нейната а, решителност. Сега, а, не защото прегледа е необходим, ще бъде лесен. Сега, от Нека да не забравяме, че бюджетното, бюджетната ситуация, положението с бюджета на някои държави членки е много сложно, а да не говорим, че от политическа гледна точка нещата са още по-страшни. Просто погледнете какво става в някои от тях. Нашите докладчици е, очертаха много ясно шесте проблема, които трябва да бъдат в центъра на вниманието. Е, миграционната криза и бежанците, инвестициите, заетостта на младите, вътрешната сигурност, сълскостопанската политика и проблемите и а, трудно, трудностите за разплащане. Мисля, че можем изцяло да, да споделим а, тяхната загриженост относно състоянието на нещата. Те предлагат и отлични решения, но бих искал малко да добавя към това, колкото до а, миграционната криза и бежанците. Естествено е, че, плат, че тавана по функция 3 просто е прекалено нисък. Нека не забравяме, че присъствието на бежанци в някои държави членки ще изиска допълнително а, допълнителна хуманитарна помощ, но за това мисля, че трябва да, да го, говориме и да функция едно. Е, функция едно, а имам предвид, може би аз не съм внимавал и съм пропуснал, че тази рубрика е спомената. Колкото до плащ, плащанията, ние настояваме да бъде приета програма за плащанията. Много пъти ни обещаха, но за сега бяхме се излъгани. Така че сме свидетели на ефекта снежна топка и боя се, че отново ще бъдем изправени пред същия проблем. Така че аз смятам, че за да подобрим нещата в областта на плащанията, трябва да, да се е, внесат промени в е, между институционното споразумение от 2 декември 2013 година. Също така ще подкрепяме не включването в размерите на таваните на а, средствата за изваредни плащания и нещо, което не фигурира в този документ. А, да се наблегне на по- а, широкото финансиране на инструментите за гъвкавост, но ще направя допълнителни предложения в този смисъл. Сега, необходимо е да направим следното. Съвместно с комп водещите комисии да направим един преглед и една оценка на необходимите средства до края на МФР, защото преди, всяко, преди всеки преговор, преди преговорите трябва да знаеме какви са нашите нужди, поне до, из, до известна степен. И второ, дали ще настояваме за увеличаване на таваните или, както споменава съвета, по-скоро увеличаване на средствата в инструментите за сигурност и създаване на по-голяма гъвкавост на тези инструменти чрез промяна на е, мнозинството при гласуване и така така. В момента сме помежду си. Това може да не, това може да не е в момента е, включено в писмен вид, но просто трябва да си изясниме нашите позиции. Трябва просто да се опитаме да си изясниме нещата постепенно, но а, е, но като цяло този документ е отличен и, както обикновено, двама работят по-добре от един, особено когато са с а, така блестящ ум. Господин Марагал. Благодаря, господин председател. Сега няма да повторя всичко, което беше казано и което аз а, споделям. А, наистина, наистина, нашите двама докладчици са постигнали много добър, рез, много добър резултат, но просто може би да добавя някои нюанса. Раз, отличен доклад, но който може да бъде и още малко по-конкретен и да, конкретиз, да кон, конкретизираме нашите амбиции, да навлеземе в някои подробности. Може би трябва също така да припомниме, че всички подробности за МФР и първите го. Първите наши констатации е, че а, рамката беше прекалено а, не гъвкава, прекалено а, не поддаваща се на а, реакции в изваредни ситуации. Сега Предвид е, обстоятелствата и предвид случилото се през последните месеци, трябва да бъдем е, по-отстъпчиви и да участваме е, в намирането на решение. Ще внесеме е, изменения, които са много конкретни. Значи първото е, че наистина трябва да се направи една цялост, едно цялостно преразглеждане на МФР. Трябва да имаме и количествен, и качествен подход и преглед на МФР. Необходимо е да, да преразгледаме а, е, критериите с цел увеличаване на, на средствата. Това изискаме всички, но от друга страна, като че ли не сме достатъчно а, настоятелни на критериите. Така че има възможност за дебат. Трябва да, трябва да имаме някакви граници. Ние имаме такива съставани и подове. Имаме всъщност ни 29% това след, след, след това ние гласувахме едни проценти между 15 и 25. Това всъщност са реалните граници, в които може да се обвърже нашият дебат. Това е колкото до коли, количествените е, показатели или по количественото изражение на е, бюджет. Сега, по качественото изражение, трябва да разгледаме всички искания и становища на отделните водещи комисии и след това ще трябва тези искания и тези прогнози да бъдат сравнени с изискванията и целите залегнали в хоризонта 2020, защото това са наши. Това трябва да бъде нашата основна насока. След това трябва да разгледаме още веднъж казаното от Сметната палата относно неефективността или недостатъчната целенасоченост при управлението на някои средства. След това трябва да определиме кои средства трябва да бъдат интернализирани. От друга страна трябва да да определиме критериите, които ще ни позволят да изпълниме своите ангажименти по силата на КОП-21 за промените в климата, е, повишаването на температурите, както и целта за 17% до 2030 година. Ще приключвам, господин председател. Дайте ми още 30 секунди. Също така не, е, знаете, че Европа се нуждае от истинска промишлена политика, политика, която в момента не се осъществява, така че трябва да обсъдиме предимно нашите цели, нашите нужди и доколко ще можем да ги обвържеме в законодателната рамка и аз, като имаме а, предвид изпълнението на а, КОП 21. Не, не сме съгласни с а, критериите, които са въведени от заместник-председателя Катайнен, но разбира се, а, всичко това ще трябва да бъде обсъдено. трябва да бъде преразгледана и реформирана политиката за сближаване, за да от, е, отразява наистина целите по КОП-21, по които сме поели ангажименти. А след 2020 година ще има ново преразглеждане, но нищо не, нищо не пречи да започнем от сега да очертаваме насоките. Не трябва да има теми табу. реформата по така наречените собствени ресурси. Това също е една основна тема, която трябва да присъства в нашите дискусии. Съществува работна група на високо равнищо, която излезе със становище, което не отразява или не, не, не отговаря точно на предложенията на комисията. Такс, таксата или данъка върху, дан, върху, върху финансовите транзакции, е, върху е, въглеродния отпечатък и така нататък. също и данъчните споразумения. Защо? защо данъчни споразумения да има за някои страни, да няма за други. Е, това също е една тема, която трябва да присъства в нашите е, обсъждения, Господин Залик. Eh, mm, благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на двамата ни докладчици. Те ни представят доклад, който представлява отлична изходна точка за нашата важна дискусия. Аз отчасти споделям казаното от колегите, които взеха думата преди мен. Нека да започнем от следната а, хипотеза. Казваме, че е абсолютно необходимо да се направи преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Днес обаче в Европейския съюз събитията се развиват доста бързо. А, и това непрекъснато се изтъква като а, аргумент. Всеки път, когато възникне някаква криза в Европейския съюз, се опитваме да използваме европейския бюджет, за да я разрешим. Изключително трудно е да се действа по този начин, като се изискват допълнителни усилия от държавите членки, при положение, че в тях се прилага политика на строги економии. Ние също разполагаме с строго ограничен европейски бюджет. Необходимо е освен това да се уверим, че средствата се използват правомерно. Ако използваме средствата на европейско равнище, то то е за да постигнем определени цели. Във вашия документ се призовава за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. И аз в този контекст бих искал да попитам, дали европейския бюджет представлява адекватен инструмент, който да ни позволи да се справим с мигрантската криза? Представлява ли той адекватен инструмент, който да ни позволи да се справим с а, големия ръст на безработицата? А, адекватен инструмент е да се справим и с тероризма. Прегледа на многогодишната финансова рамка представлява златна възможност. Трябва да бъдем реалисти. Нека да гледаме крайната цел, а да не се вторачваме само в средствата. Непрекъснато ни се казва, че като евродепутати изискваме прекалено много. Ето защо смятам, че в този доклад е уместно да се запитаме дали не би било добре да разполагаме с по-малък бюджет, но по-гъвкав? Видяхме, че гъвкавостта е изключително важна в контекста на многобройните кризи, пред които сме изправени. Ефективен, гъвкав бюджет, който да ни позволи да намерим отговор на кризите, ако въобще може да се намери отговор на европейско равнище на тези кризи. Това е важно. На следващо място плащанията. Плащанията винаги са тясно обвързани с капацитета като цяло на европейския бюджет. Непрекъснато има разминаване между плащанията и поетите задължения. Това непрекъснато разминаване по никакъв начин не ни помага да имаме стабилност. Следователно, трябва да се запитаме дали не изискваме прекалено много от инструмент, който в крайна сметка изчерпа възможностите си който не може да ни даде нищо повече. Разбира се, има възможност да рационализираме използването на ресурсите. Това обаче означава, че трябва да насочим вниманието си само към ограничен брой цели. Цели, които действително бихме могли да постигнем, използвайки европейския бюджет. заключение, бих искал да кажа, че тъй като сега обсъждаме основите на бъдещата многогодишна финансова рамка, да в този контекст би било добре да се направи връзка между този преглед и следващата МФР. Говорим за данъчна мощ на еврозоната. Ако ще говорим за такава данъчна мощ, то тогава тя изисква да се направи и преглед на многогодишната финансова рамка. Нека през следващите години наистина да разполагаме с добър бюджет. Господин Колмел. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на колегите. Толкова похвали бяха изразени по техен адрес, че трудно мога да намеря някакви по-различни думи за да им благодаря. Аз съм изключително удовлетворен от проекта, който ни предлагате. Бих искал обаче да направя няколко коментара. В рамките на този бюджет ние е, обърнахме поглед в миналото, за да видим какво е постигнато благодарение на бюджет. Не смятате ли, че е добре да се върнем малко назад. Всички ние сме съгласни, че сме изчерпали до последния цент всички инструменти за гъвкавост. Това означава, че програмите ни не са действали по начина, по който сме искали до сега, защото ако те функционираха добре, нямаше да използваме до последния цент инструментите за гъвкавост. В случай, че възникне нова нужда. От какво ще се нуждаем? От нови приоритети за разходите или от нови инструменти? Необходимо е да отговорим на въпроса, защото в противен случай непрекъснато ще е, трябва да се справяме с фактури, които ще ни е невъзможно да заплатим. Разбира се, най-простичкото и приятно а, е, решение би било да кажем, ами да, нуждаем се от нови средства, от нови ресурси. Дами и господа, ако погледнете това, което се случва в Европейския съюз от известно време, би трябвало да разберете, че това е погрешен път. След няколко седмици в Обединеното кралство ще се проведе референдум за това дали тази държава да остане или не в Европейския съюз. Тази седмица в Австрия крайно дясната партия спечели изборите. В много държави членки на Европейския съюз има партии, които издигат като лозунг излизането на съответната страна от Европейския съюз. И това се счита за голям политически успех. И ако срещу всичко това ние казваме, ще уредим въпроса като харчим повече, като задлъжнем повече, и като изискаме по-голямо данъчно облагане от страна на държавите членки върху гражданите, смятате ли, че ще спечелим? Не трябва да си затваряме очите. Необходимо е да погледнем действителността и правилно да подберем приоритетите си. Аз лично не, пропо... Извинете, не препоръчвам да се правят нови разходи, но не препоръчвам да имаме и нови източници на приходи, защото ако потърсим нови източници на приходи, това ще ни раздели още повече. Но действително има много добри аспекти в доклада, като например 5 годишния финансов план. Важно е обаче да се проведе основна дискусия заедно с съвета, колкото се може по-бързо. Госпожа Гресли. Ми gefällt der auch sehr gut. Благодаря ви, господин председател. И на мен изключително много ми се нрави доклада. В него се изброяват много елементи, които така или иначе всички ние вече познавахме. Изброени са и много от проблемите. Аз обаче смятам, че е крайно време да престанем да се залъгваме и да правим изчисления, които не почиват на никаква основа. Нека да погледнем действителността. От една страна е това, което желаем, а от друга страна е това, което можем действително да постигнем. Така че нека да не се залъгваме. Откъде могат да дойдат средствата? От структурните фондове. Тези държави, които се ползват в голяма степен от структурните фондове, трябва да проявят гъвкавост. Средствата могат да дойдат само единствено от е, структурните фондове. Или пък ще трябва да намерим нови собствени ресурси. И в, тази, в този бездънен кладенец, наистина не знам как ще се справим. Прехвърляйки средства от една функция в друга, едва ли ще ни помогне. Председателят. Господин Дунано. Господин председател. И аз на своя ред бих искала да поздравя екипната а, работа на колегите. Прегледа на МФР е политическа необходимост. Ако не извършим този преглед, гласоподавателите ще се колебаят дали да гласуват. Гласоподавателите желаят да видят как се отразява действието на Европейския съюз върху ежедневния им живот. Ето защо понякога гласоподавателите желаят чисто и просто да напуснат Европа, защото не виждат какво правим ние за а, техния живот. Така се стига до Брексит, така се стига до е, крайните гласове. Така че нека да бъдем предпазливи в политическо отношение. Да, гласоподавателите очакват много, дори прекалено от Европа. Много се говореше за високата скорост, високоскоростния интернет. Твърдяхме, че ще има високоскоростен интернет навсякъде в Европа. Е, къде е този интернет? Хората не го виждат. Същото по отношение на транспортния сектор. И в това отношение доста закъсняхме. Говорим за околна среда, за малки и средни предприятия, за младежка безработица. И какво правим в това отношение? Господавателите не го виждат. Бюджета на Европейския съюз не е достатъчен, за да се отговори на всички проблеми, с които трябва да се справим. Трябва да бъдем малко по-сериозни. Изключително важно е. Напомнят го и колегите в доклада. В доклада са напомнени различните принципи на единност, на универсалност, на годишна отчетност, спомената, са, спомената е системата за плащанията и задълженията, но това, че бюджета на Европейския съюз не се екстернализира, също е, повод за тревога. А това, укрива тази част от бюджета от демократичния контрол. Подигната беше и дискусията за собствените ресурси. В крайна сметка комисията на Монти трябва да ни разясни нещата. Как ще се борим с данъчните злоупотреби? Господин Манка се спря на въпроса за валутното измерение, тъй като вече не говорим за бюджетно измерение, за валутно измерение. Много държави започнаха да печатат пари. Трябва ли да направим същото? Европейската централна банка е независима, но да не стане така господин Драги един ден да дойде тук и да започне да ни обяснява каква е идеята за хеликоптерите. Трябва да помислим. Да, трябва да бъдем сериозни в бюджетно отношение, но да не забравяме и валутния елемент. Така че съм съгласен с господин Манка. Може би и в това отношение трябва да помислим. Voilà. Voilà des ressources. Euh, il suffit d'avoir l'imprimante Достатъчно е да имате принтер и готово, казва председателят. Не виждам някой друг да е поискал думата. Все пак, нека да проверя. Няма. Имаше въпроси и към комисията. Възнамерявате ли да ни направите някакво предложение? Трябва да направите такова нещо, повече да ни кажете за графика. Въобще, кой ще вземе думата от името на комисията? А, господин директор, заповядайте. Микро, s'il vous Um, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми докладчици, уважаеми депутати. Комисията разгледа с голям интерес проекта предложението ви. Към момента всичко, което мога да кажа е, че все още оглеждаме всяка отделна програма не са взети решения нито за графиците, нито за съдържанието е, на съответното преразглеждане, е, нито има евентуално предложение за сега. Разбирам, че нашия заместник председател е, ще се яви пред вашата комисия, за да обсъди доклада, когато той ще бъде за приключен. Това е, което мога да кажа за момента. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Добре, благодаря за уточненията. Eh, donc nous sommes rassurés. Това много ме успокоява. Не le prenez pas mauvaise part, je comprends que... Но все пак, е, нали, не го приемайте с лошо. Разбираме, че комисията в момента не може да направи повече уточнения, затова ще чакаме 23 юни. И нашите колеги Тома и Албрихт всъщност трябва да се чувстват много добре, защото получиха много комплименти и то единодушни. И сега да направим е, желаното възможно. Да видим сега дали е желано, т.е. то е желано, да видим дали е възможно. Поне в политиката това би трябвало да може да се става. Тук е, докладчиците очертаха какво от е, желаното е възможно. Нека да чуем сега отново докладчиците. Е, госпожа Тома, най-топли благодарности на колегите за подкрепата. Благодаря също и на службите на е, секретарията на комисията и политическите ни съветници. Искам бързо да коментирам някои от изказванията. Много добре ще да има достатъчно дълги дебати, достатъчно богати такива. Много добре беше, че достатъчно рано решихме да излезем с този доклад и да го представим в комисията. Първо, за да бъдем напълно ясни, аз смятам, че в текста го казваме, но сигурно може да се доизчисти, е, затова и ще разчитаме на вашите изменения. Въпросът за е, срока господин Фернандес постави. Е, идеята е да се опитаме именно да съчетаем от една страна политическите очаквания и изисквания на парламента и на комисията и изискванията за видимост е, от страна на всички участници, предприятия, научни работници, местни власти, за кохезионната политика и така нататък. Затова предлагаме този смесен формат от една страна 5 години, за да отговорим на мандата, но 5 плюс 5 става дума за 10 години тогава, с преразглеждане по средата след 5 години, именно за да съчетаваме изискванията, примерно на кохезионната политика, защото не всички политики трябва непременно да бъдат стиковани дългосрочно, затова се опитваме да представиме една такава съчетаемост, която да отговаря на всички изисквания. Господин Дюпре, той е, каза много неща, но едно бе с споменава, да, за 29 ще, ще добавя. След като ми дадете изменение, ще добавя, добавим уточнение за хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Сега, стратегия, дали да има гъвкавост или да има таван на горна стойност. Във всички случаи, тук много обсъждахме този въпрос. Тук се пораждат ред проблеми се за това. Ще отговоря леко за обиколно. Защо? Защото си дадохме сметка, особено след като говорихме с комисията, че е, е полезно да има гъвкавост, тя е необходима, но от друга страна създава и проблеми и рискове. Например, това, което коментира господин Фернандес, за плана Юнкер гъвкавостта бе много полезна, но от друга страна отрязахме средства от програми, от които не следваше да го направим. Така че в една многогодишна финансова рамка в течение на различните години трябва да има марш за пригаждане към различните обстоятелства, но по функция 3 и 4 както каза господин Дюпре и също господин Коме. Има приоритети, които се приемат от всички е, и инвестициите е, примерно са приоритет, борбата с безработица на младите е приоритет, е, кризата с мигрантите е приоритет, връзките с съседни страни също е приоритет. Значи, не са само съображенията за гъвкавост а, свързани с една, едно изменящо се положение, но и с едно положение, което няма много да се промени, поне в рамките на настоящата финансова рамка. Та, да отговаря на господин Депре, е, дебатът безспорно ще се върти около тези теми и за естеството на инструментите за гъвкавост. Това ще е много важно дебат. Много важен дебат. После да отговаря на, да отговоря на е, така е, полити... Е, на политическите коментари, дали европейския бюджет е точния инструмент. Е, за съжаление, много често се правят политически решения и избори, които не са наши. Е, голяма част от европейците смятат, че бюджетът е по европейския бюджет ще постигне повече цели по отношение, да речем, на в въпроса за беженската криза или охрана на границите и така нататък, а има други теми, където по-ефективно ще се работи на национално ниво. В всички случаи има такива моменти. Та дори да не сме супер проевропейци, във всички случаи ще има моменти, когато в някои страни европейски ще е, има бежанци и тогава не е справедливо националните бюджети на тези страни да бъдат употребявани за справяне с мигрантите. И за това е необходимо да се работи и с европейския бюджет, т.е. да има някакво поне минимално ниво на солидарност между страните членки. Това те първо ще продължим да обсъждаме, но предвид подхода на ЕС, ако искаме да останем в тази конфигурация, трябва да имаме отговори на тези въпроси. После, ние бяхме решили с господин Олбрик да не повдигаме въпроса за еврозоната и за финансовия капацитет на еврозоната и, и данъчния и капацитет, но така, останахме е, в е, конкретната тема за преразглеждане на многодишната финансова рамка. И се надяваме да успеем да се удържим в тази тема, е, която, как да кажа, е първия план, план А. Защото ако план А не се случи, ако не успеем да съчетаем необходимото с възможното, тогава вече план Б, е, т.е. еврозоната, ще е, трябва да влезе в ход, което ще бъде много жалко. Да, по отношение на дебата за миграцията ще има на 15 юни много важно изслушване. Заедно с е, колегите от комисиите Ливе и АФЕТ един много-много ключов момент, който ще отговори на всички ваши е, коментари. Също е, ще има и среща на е, съвместния комитет е, по отношение на бюджета на еврозоната. Господин Олбрихт, аз ще говоря на полски, защото и моите колеги говореха народните си езици. Много е хубав вашия език, така че проблем, казва председателят. Това само становиско, то значи не мови nic. Komisja w tej, в tej sprawie, ponieważ uważa... Европейският съюз по отношение на еврозоната не коментира нищо. Комисията, доколкото разбираме, изчаква е, резултата от референдума за Обединеното кралство и излизането му от Европейския съюз. Едва тогава ще се е, вземат решения, така че нищо, кой знае какво няма да се случи с бюджета до тогава. Според мен е комисията ще излезе с политическо изявление е, веднага след референдума. Така че ние не сме наясно какво е мнението на комисията за бюджета, а и за нашите предложения, както виждаме, не искат е, да коментират и изчакват е, изхода от референдума. Във всички случаи благодаря ви за похвалите, но не, не е толкова хубаво ако всички се съгласяват, това само означава, че докладът е толкова общ, че всеки може да застане зад него. Но, тълкуваме похвалите ви е, в смисъл, че сме си свършили добре е, работата до тук. Но доклада определено ще трябва да отрази ясни политически позиции. Аз е, лично винаги е, споделям тук с е, колеги е, и споря по отношение на това какъв трябва да е подхода към бюджета. И е, също е, включваме и политическите позиции в това отношение. Господин Левандовски спомена нещо много важно. Защо трябва да се преразгледа бюджета преди да сме свършили дори и половината от програмния период. Защото нормално след първата половина на програмния период се прави това преразглеждане средата на 2017. Но програмите, които сме предвидили, задължават комисията да излезе с доклад за оценка до 2016. Тоест ще има оценки преди е, средата на програмния период. И докладчиците считат, че по тази причина е необходимо да се направи преразглеждане преди средата на е, периода на планиране даваме ред е, аргументи в този смисъл. Така или иначе, бюджета трябва да отразява промени, които се налагат в хода на изпълнението, примерно за опростяване. Новите разпоредби, например, които управляват а, ред а, политики, свързани с делегирани актове, са много забавени. Някои са излезли, другите първа. И хората, които работят по тези програми, няма да могат да ги изпълнят, е, докато не са получили всички документи за това. Та когато се говори за упростяване, Не става дума да се заобикаля финансовия регламент, а да се установи къде има запушвания, къде има забавяния да се види къде се създават пречки и ако е, искаме да се измъкнем от капана, в който сами се вкарахме, трябва да ги преодолеем. И един въпрос към господин Марегал. Тоест, отговор на въпроса на господин Маригал, защо няма е, цифри. Все още не можем да излезем с конкретни е, цифри. Те първа започваме е, диалог с комисията. Комисията трябва да направи съответните прогнози и оценки и да излезе с факти и цифри. Ако дадем цифри твърде рано, ще ни кажат не само, че сме прекалено амбициозни, а че и не знаем за какво говорим изобщо. По отношение на КОП-21 има, като че ли няма още, доколкото ни казват, пълна оценка на разходите. В момента, в който получим данни, ще ги включим. Но за сега все още сме в политическия стадий, нямаме ясни цифри и данни. Благодаря, господин Обрехт. Благодаря, господин Обрехт. Мисля, че е време да приключим тази дискусия, която беше много задълбочена. Значи имаме до края на юни за обсъждане с комисията госпожа Тома, господин Олбрехт е, ще упражнат необходимия натиск и никой няма да се съмнява в това. Те ще направят всичко възможно комисията да излезе с необходимите предложения на време и благодарим им предварително. Сега се обръщаме към госпожа Ятемаки която ще ни представи искането за средства от Глобалния фонд за приспособяване към глобализацията за Глобал Марти. И аз ще се възползвам, за да говоря матерния си език. Франция Франция се е обърнала към Европейската комисия с молба за помощ след уволняването на голям брой работници. Повече от 2000 са работниците, които трябва да бъдат обещетени в цяла Франция Става дума за сума от порядъка на 8 милиона и половина евро и Франция е поискала 65% помощ. Вече са започнали различните дейности за подпомагане на работниците, включително Още през 2013 година Мори Дюкро а, бе изпаднало в несъстоятелност. 4000 е, души бяха уволнени на времето Ja yhtiöiden... А, така че... Иска се сума за обещатение по фонда за притозяване към глобализацията. Фирмата е била е пострадала вследствие на кризата, финансовата криза. Става дума за тежкотоварни камиони. които а, извършват а, транспорта в Европа. Мисля, че Европейската комисия е могла да действа по-рано, но новите мерки, в които в момента се искат, за които се иска финансиране, ще свършат горе-долу същата работа като предишната, като, като цяло искането отговаря на всички критерии и предлагаме да бъде подкрепено ако имате коментари, господин председател, вероятно вие понавате ситуацията много по-добро. Чакам вашите коментари. Да, положението в областта на транспорта е много трудно. Европа на транспорта като че ли не се а, създаде. Имаме твърде различни условия в различните страни. времено сме свидетели на изна, изнасяне на големи транспортни фирми в новоприятите държави членки, като България и Румъния а, искате реакцията на колегите. Ето вие, господин Денано. Да, благодаря, господин председател. Аз отлично познавам а, този проблем, тъй като бех доскладчик по Мори Дюкро, Мори Глобал, който фирмата, която беше създадена в последствие, не можа да постигне целите, които си беше поставила, тъй като отрасъла наистина е в опасност и в тежко състояние. Като, като цяло и положението е сложно в Европа, но същевременно и, и социалното законодателство в този отрасъл, което е толкова различно в различните държави членки, не подпомага за устойчивостта на отрасъла. Преди малко бях в комисията ЕКОН, там се говореше за устойчиви структури и така нататък, но един от унгарските унгарските депутати казваше, че селските стопани в Унгария е, получават 4 пъти по-низко възнаграждение, отколкото средното в Европа. Същото въжи и за транспортния сектор. Знам, че в съвета проблема бе повдигнат, но не сме отбелязали никакъв напредък. Комисията и съвета работи по а, данъчната хармонизация, защото с фирми като Мори Глобал всъщност падат жертви на подобни разлики не само в европейско в европейски мащаб, а и в световен. Така че знаеме, че Европейския съюз има за цел да подпомага на малките и средни предприятия в областта на иновациите и прогнозирането. И, и ще трябва много да наблегнем на това, защото целта не е да закърпиме положението, давайки, например, пари на Мари, Мори Глобал, а да ам, пред, да предвиждаме за бъдеще и е, да осъзнаеме, че нещата не могат да, да продължат както преди 50 години и да помогнем на предприятията да се приспособят към новите обстоятелства. А, покажа, нека да кажа, аз мисля, че в областта на пътническият транспорт не можем да се приспособим към света към глобализацията. Става дума по-скоро за приспособяване към европейското положението в Европа. Защото тук става дума за проблем, който е вътрешен на Европейския съюз. Става дума за приспособяване към Европа, а не към глобализацията. А сега ще помоля докладчика, ако иска да каже няколко думи в заключение. Казала сте всичко прекрасно. Измен... Измененията трябва да бъдат внесени до 12 часа на 10 май. На 23 май ще гласуваме доклада тук в нашата комисия, който ще бъде внесен в пленарна зала на 25 май. Госпожо Холмайер, все още ли искате вашият, вашите доклади да бъдат гласувани, защото доколкото разбирам ги оттегляте, искате нещо да проведете допълнителни консултации. Благодаря, господин председател. Разполагах с три дни са изучаване на едва 200 страници, така че мога да ви кажа, че ми, ми се ще да ми дадете едно малка отсрочка до 23 май, ако сте съгласни, за да мога наистина да а, така разгледам нещата в подробности за сградата Блакбор Мерот Доколкото разбирам, ще трябва да видим нещо свързано с трета сграда, защо тази трета сграда не е включена, марже 8%, нещо доста а, необичайно за подобен вид договори, плюс ДДС не мога да разбера и ставката на ДДС и размера и, но наистина разполагах само с три, с три дни, не съм могла, могла да разгледам и да проуча нещата в дълбочина, нито колегата социалист, нито господин Депре са могли да е, вникнат в темата, така че много ви много ви моля, нека да разполагаме с още три седмици. Сега, ако не трябваше да излезем становище, добре. Но понеже решихме, че ще излезем с становище, много ви моля да ни дадете допълнителната възможност. Второ, центъра в Карлсруе трябва да, да бъде разширен Подобно решение бе взето преди 6 години. Става дума за Център за изследване на а, ядрени, ядрената безопасност. Става дума за едни много устарели, увехтели лаборатории, които непременно трябва да бъдат а, модернизирани за да бъдем наистина челни в областта на ядрената безопасност. Четири са лабораториите, които трябва да бъдат обновени и модернизирани. Фина... От е, финансова гледна точка нас не ни засяга тъй като държавите членки ще финансират, така че ви предлагам да го обсъдиме на 23 и разполагаме с достатъчно документи и материали. Но още веднъж повтарям, че този съвместен център се финансира от държавите членки. Сега, ако ще трябва да, някакви промени да бъдат въведени или извършени, ще бъдем информираме. Но като цяло ще трябва да става дума за модернизиране на сградите в определения график и без това да има бюджетни последици. Благодаря, казва председателят. Е, благодаря за това, че сте се запознали и то доста подробно с е, а, проекта Black Pearl и Merod Building. Мисля, че колегите ще ви подкрепят а, е, за отлагане на а, дискусията. Всеки би бил доволен да може да се запознае с тези проблеми. Нека да разполагаме с допълнителни две седмици, за да се запознаеме. Имате ли нещо против да отложим с две седмици разглеждането на тази тема? Благодаря, господин председател. Само искам да спомена, че за двете скради в Брюксел договорите трябваше да бъдат подписани на 15 май. За това бяха разпратени на 11 април. Следващото заседание на бюджетния контрол ще бъде на 23 май. Така че много моля докладчика следващият път да разгледаме този проблем. Добре, ще направим всичко възможно, госпожа Холмайер. Бих искал да кажа на всички членове на комисията, че очакваме а, да получим документа в срок, за да може да си свършим работата. А, ако има закъснение, то се дължи на комисията, на Европейската комисия. Едва в понеделник, миналия понеделник получихме документа колегите нямаха време да се запознаят с документите, например за единия Център за научна и развойна дейност. Ние попълнихме всичко, което се изискваше на време. Сега комисията ни отговаря с 150 страници и ни казва, оправяйте се, вижте какво точно ви трябва. Не смятам, че трябва да се действа така. Център за научна и развойна дейност е изключително важен загубата на време се дължи на комисията. Според мен и тя трябва да поеме част от е, отговорността. Смятам, че е редно да се спазва първоначално обявения срок. Не може непрекъснато да изпадаме в това положение. Е, казвам го с оглед и на бъдещата ни работа. Трудно ще да работим така. Добре, нека да отпуснем две допълнителни седмици. Мисля, че колегите ще се съгласят. Председателят, да, за втората агенция току-що получихме втория проект. Не, третия, поправя госпожа Холмайер, председателя можем да поемем нашата част от отговорността, но нека напомня на Европейската комисия, че сроковете трябва да се спазват. Ще се опитаме да се вместим някъде, може би да се видим отново след две седмици. Трябва да проверя дали ще е възможно, разбира се, за да може да спазим предварителния срок, а именно 15 май. нуждан се от две допълнителни седмици. госпожа Холмайер. Е, разполагаме с още малко а, време. Едва миналата седмица получихме документа, така или иначе разполагаме с 9 с две седмици, с срок до 19 май, ако удължим срока с още две седмици, така ще имаме време до юни. Проблема е в това, че Европейската комисия не изпрати документа на време. А тези две допълнителни седмици са необходими, за да се знае, че че сме отпуснали допълнително време и да не стане така, че на 19 май комисията да каже не отговорихте, значи сте съгласни. Ако комисията не спазва срока, ще трябва всеки път да, удължаваме, да го удължаваме с две седмици. Там мога да бъда гъвкава, но от месеци чакаме документа. Темата съвсем не е нова. Председателят. Смятам, госпожо докладчик, че ако вие не бяхте направили това искане, е, други членове на комисията ще да го направят. Трябваше обаче да чуем и вашата убеди... така убедена а, реч, за да сме сигурни, че ще получим срока. Очакваме госпожа Холмайер да ни запознае с, с своя анализ, след което ще обсъдим въпроса тогава. А следващия път, а, господин Фреза, би било добре, ако ни изпратите по-бързичко документа. Така администрацията ще работи добре, с което изчерпах, изчерпахме дневния ред за днес. Ако няма други въпроси, прекъсвам заседанието до утре, когато в 9 часа ще имаме съвместно заседание с ЕКОН във връзка с бюджета за еврозоната. А иначе в 10.30 утре ще подновим работата си в тази зала. Заседанието на съвместната комисия с ЕКОН ще се проведе в PHS 3